ви кажа какви са измененията. Предвид, че ще гласуваме в 11.30 в презнарна зала. Знаете, че точки 9, 13 и 14 се отлагат за следващото заседание на 26 и 27 септември. Също така ще ограничим дебата по точка 4 бюджет 2018 и 8. Господин Гайер помоли точки 6 и 7 да се разгледат по-рано. Затова започваме с това гласуване, с тези точки след гласуването и ако нямате възражения, можем да четем, че дневния ред е прият съгласно по искане на координа... координаторите ще а, обсъдиме състоянието на нещата относно Брексита. Гиферхоштат ще участва в нашето заседание на 10 октомври. Допълнително ще ви съобщим часа. Надяваме се, че ще има и представители на комисията. Вторник подписахме политическо споразумение с съвета относно фонда за стратегически инвестиции. Надяваме се, че текста ще може да бъде финализиран колкото може по-скоро, за да бъде прият в пленарна зала и да, запо... да се изпълнява от януари 2018 година. Господин Фернандес, аплодисменти. Тази сутрин Ханс Гейер бе помолен и назначен да изготви доклад за инструмента за гъвкавост, за фонда за устойчиво развитие и групата ГУЕ ще посочи докладчик за прилагането на финансов инструмент за важната дейност, средносрочно преразглеждане, МФР отвъд 2020 година. Става дума за структурата на този фонд. Това са съобщенията, които трябваше да направя. Получили сте протоколите от заседанията на 18 и 19 юни и смятаме, че те са приети. А сега ще гласуваме. А, много ви моля, въведете електронните си карти. А, не, не разполагам с карта, забравил съм си картата, казват един или двама депутати, кой не си носи картата. Жанели, Bon, le premier vote concerne... Първо, Решение 18. Раздел 3. Докладчик Янс Гейер. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Липсва ни един глас. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, двама против и въздържали се, кои исках да гласуват за и не са могли да гласуват петима. В такъв случай 28 гласа за. Nous en venons maintenant sur le rapport de M. Сега доклада Тарант по другите раздели от бюджет 2017 става дума за други искания за трансфер. Не е необходимо да гласуваме, ако няма възражения. Става дума за сградният фонд. доклад с госпожа, на госпожа Холмайер, която не е тук, не. Тя е тук, имаш думата. Скъпи колеги, с господин председател, няма много какво да кажа. въпроса с Ливон. Обсъдихме проблема с докладчиците в Сянка и закупуването на сгради в Ливан и Непал. Няма проблеми за Ливан. Разполагате с цялата документация онлайн. Целта е нашите колеги, които работят на място, да бъдат настанени в подходящи сгради в Ливан. Нещата се променят със всеки изминат ден, предвид огромните потоци мигранти. Колкото до Непал, колегите зададаха допълнителни въпроси, поискаха допълнителна информация Обсъдихме проблема с службата за външна дейност. Е, за момента се разходват 4 милиона в е, Непал и е, от, друг, от друга страна трябва да разполагаме с подходяща сграда в Катманду, но знаете, че това е земетръсна зона и съответните, съответните сгради трябва да бъдат а, е, с анти земетръсна структура. така че след проверка се оказа, че цената за тази сграда е разумна, докато другото предложение, което получихме, бе с 1% по-ефтино, така че смятаме, че можем да а, направим този избор. Всички цифри и досието са на ваше разположение. Колегите, които е, проследиха развитието на нещата от името на политическите групи, са съгласни. Колкото до двете сгради на комисията, Мисля, че трябваше да запишеме нещата в дневния ред, но за съжаление не можахме. Господин Депре, благодаря, госпожо господин председател, аз повдигнах въпроса свързан с разходите за сграда в Непал по време на предишното ни заседание. Благодаря на госпожа Холмайер за това, че изяснила въпросите с Европейската служба за външна дейност, така че смятам, че наистина е, разходите са оправдани и аз се съгласявам с е, информацията приемам информацията, която е, ни бе предоставена. Е, получихме и обяснение относно е, гео геологическите проблеми в региона, така че съм съгласна с госпожа Холмайер. Две неща. Необходимо ли ни е представителство в Непал? Аз лично не съм сигурна, че имаме нужда от подобно представителство в Катманду и това ще освободи известни средства. Този дебат вече бе проведен, така че а, е, нека да гласуваме кой е за а, проекта в Непал, против въздържали се, приема се Ливан за против въздържали се, приема се. Приключихме с е, гласуването. А сега давам думата на Ханс Гейер относно корек... коригира бюджет 5. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много за това, че придвижихте напред моята точка в днешния дневен ред, защото след това се налага да бързам. Проектът коригиращ бюджет 5 нанася някои технически корекции за Фонда за устойчиво развитие. Фондът за Африка, както се нарича той в медиите, представлява възможност за предоставяне на гаранции, за предоставяне на средства за Африка, за подобряване на економическото положение там, с цел намаляване на потока от беженци фондът е на стоеност милиарди и половина евро. Надявам, е, радвам се, е, че държавите членки е, приеха това. 400 милиона ще дойдат от Европейския фонд за развитие. 75 милиона разделени на траншове по 25 милиона и общо 275 за 200, 2017 година. 275 милиона. Всичко това ще бъде финансира, ще дойде от инструмента за гъвкавост. И за това няма да се наложи да се променя бюджетът прекалено много. Това е по проекто коригиращ бюджет 5 след това, след, е, точка 7, е, мобилизирането на инструмента за гъвкавост е тясно свързана с този бю, бюджет. Е, целта е да се мобилизират цитираните средства. Още нещо трябва да спомена за проекта Коригираш бюджет номер 5. Като част от широко политическо споразумение за бюджета за 2017 година, заявихме ясно позицията си за средносрочното планиране. 500 милиона ще бъдат мобилизирани за, за инициативите на Европейския съюз. И сега добавяме и увеличение на резерва за спешни ситуации. 300 милиона. Тоест днес говорим за мобилизирането на 22,8 милиона допълнителни средства. 22,8 милиона. С 500 милиона в а, е, проекта бюджета се урязва е, фонда за обежището е, и, за обежището и миграцията. доста време отне на държавите членки да се задвижат по въпроса за този фонд за бежанците. Някои от тях едва сега се свързват с комисията. Така че, реално, средствата, които те са длъжни да предоставят, няма да могат да бъдат използвани до края на 2017 година и за това можем да вземем от тях и да ги пренасочим. ако има спешни ситуации и те са, обоснова, и те са обосновка за предоставяне на средства, след това средствата не се предоставят, очевидно ситуацията не е толкова спешна и парите могат да се използват за друг. Благодаря. Имате ли коментари, въпроси? Също не знаем каква е позицията на съвета по проекта Коригиращ бюджет номер 5. На 28 септември в 12 часа трябва да бъдат подадени измененията, т.е. това е крайния срок, гласуването на 9 или 10 октомври, гласуване в пленарна зала на 23 или 26 октомври. Доклад 7 ИСГР е мобилизиране на инструмента за гъвкавост. Господин председател, аз вече покрих и тази тема. Извинявам се тогава. Госпожа Вайдаре, искахте да се изкажете? Да, моля. Заповядайте. Стига докладчика да е съгласен. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Европейския фонд за солидарност на Европейския съюз има за цел да реагираме при природни бедствия в Европа. Годишният таван е 500 милиона евро. Както знаете, Това беше предвидено е, над съответните е, тавани е, от е, финансовата рамка. Изплащането на средства авансово ни помага да реагираме своевременно и ефективно в случаи на природни бедствия. 15 милиона евро са бюджетните кредити за поети ангажименти и заплащания за тази година. Искам да подчертая, че Фондът за солидарност не е просто още един финансов инструмент. Той е платформа за солидарност и средство, което дава и силно политическо послание като същевременно подпомага, на, е, подпомага граждани в цяла Европа. 1,2 милиарда е, беше финансовата помощ, е, която отиде за Италия. 2018 година ще започне без излишъци, е, които се натрупваха предишни години е, в фонда. Затова много се надяваме, че е, природата ще бъде благосклонна към нас следващата година. Авансовите плащания. Това е всичко. Споменах вече авансовите плащания за бюджета за 2018 година. Благодаря. Благодаря ви, госпожа докладчик. Има ли коментари по темата? Не. Календарът е този за общия бюджет, същите дати за подаване на изменения, гласуване в комисията и гласуване в пленарна зал. Господин Общо Клачик, искате ли да направите коментари по проекта бюджета за 2018 година? Как виждате вие съдбата на множеството подадени изменения? Благодаря, господин председател. На тази. Намираме се на следния етап. Миналата седмица бяха подадени всички изменения. И в ком... на комисиите на политическите групи миналата седмица ген... секретарията на комисията по бюджета, на който искам да под благодаря за подкрепата, направи симулация за това какво може да се постигне с ограничените ресурси, които имаме на разположение. И моята задача е да изготвя компромисен пакет, по който ще се гласува след Зелената седмица в Комисията по бюджета в Брюксел и след това ще гласуваме в пленарна зала в края на октомври. Целта на компромисните предложения е да имаме ясна позиция за бъдещите преговори с съвета. Трябва да поставим реалистични искания, смислени и а, е, по теми, по които наистина има потребност от допълнителни средства. Имам намерение да е, постигна широко мнозинство и за това работим много активно с колегите, защото трябва да имаме твърда позиция за преговорите с съвет. Знаете, че съветът доста безотговорно оряза области като научни изследвания, иновации и инфраструктура, които са важни за бъдещото развитие на Европейския съюз. Няма да приемаме тези бюджетни съкръщения. А как ще изглеждат нещата най-вероятно? Ми първо в функция 1А ограничен марш е 56 милиона евро, който ще се използва за да се засилят онези бюджетни редове, където има големи потребности. Малки и средни предприятия, научни, седни, научни изследвания, Косме, Мари Кюри, Еурес, за промените в климата. Ще видите, че действията, свързани с бюджетите на а, за промените в климата. А, по всички тези редове аз а, искам да се засилят а, средствата. Едно б функция едно б ще продължим да работим за а, засилване на средствата. Там е функция 2 селското панство. Е, възможностите за маневриране на годишния бюджет са по-малки, по-малки поне, отколкото при другите функции. Основната цел е да можем да реагираме на кризи и на очаквани събития в селското стопанство. 330 милиона евро е маржа, ще ги оставим в този инвид. Е, само около 100 милиона ще се използват за проекти, които колегите в Комисията по селско стопанство твърдят, че са крайно необходими и също ще искаме да има повече подкрепа за младите селски стопани, което е, е важно за селските райони. Функция 3 мажат мажът е нула. Не можем да маневрираме, обаче трябва да се настояваме на приоритетите, изразени в началото на годината, именно сигурност, за гражданите, ще е, е, дадем повече средства за ЕАЗО, Европол, Евроюст и СЕПОЛ. И в функция 4, господин председател, има марш от 230 милиона. Ще си направим домашното и по тази тема. Трябва обаче да е ясно ако ще се продължи инструментът за беженците за Турция, всичко трябва да бъде преразгледано. Ще действаме в рамките на ограниченията, които имаме. Ще използваме маржа, за да засилим непосредственото страните, действията в страните в непосредствено съседство до нас, особено на юг, но няма да забравяме и източните страни, защото Руската федерация става все по-активна, е, Украина, Грузия, Молдова е, се отдалечават от сътрудничеството си с Европа. Също така внимателно следим е, и работата на колегите в АФЕ, те предлагат да се съкръщат, съкратят определени бюджетни редове за инструмента за предприсъединителна помощ за Турция, вземайки предвид нарушението на правата на човека там. Затова предлагам ограничения а, за а, бюджетния ред за подкрепящ политически реформи и е, задължително условие да има напредък по правата на човека, което да бъде обвързано с средствата от този бюджетен ред. Подготовителни действия и пилотни проекти. Ще изготвим по тях проект. Получихме добри проекти с добри оценки и е, се надявам че така ще успеем да изготвим една добра, разумна, обща позиция, с която да отидем на преговорите в съвета, позиция, която да отрази и е, заявленията на Европейския парламент от началото на годината. Всички, които възнамеряват да подкрепят проекта в крайния му вариант, трябва да знаят, че съм готов да разгледам внимателно всички предложени от вас изменения. Възнамерявам да работя по темата и през зелената седмица. Благодаря. Euh, Благодаря на господин Моресан за свършената от него работа. Той е действително положи усилия да вземем предвид безпокойствата и съплашенията на всички, особено на онези, които имат съмнение дали да гласуват изобщо подкрепа на бюджет за 2018 година. А, сега ще чуем господин Ашвард, който отговаря за останалите раздели. Uh, Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да припомня на колегите, че през април тази година парламентът прие бюджета на Европейски парламент и ви припомням, че одобрихме увеличение сравнение с предишната година в размер на 2,3%. Вземайки предвид равнището на инфлация, смят, взех решението, че това е разумна позиция. Затова бих искал да препоръчам на нашата парламентарна комисия и на Европейския парламент да се вземе предвид този, тези 2,3% за референт на стойност увеличение на бюджета в останалите институции. Е, с радост мога да заявя, че останалите институции приемат е, Три обаче са изключенията. Първият е свързан с Европейския орган за надзор на личните данни. Може би знаете, че този орган в момента е в процес на избор на нов управляващ съвет и за целта ще се нуждаят от увеличение на бюджета от 7,7%. Може би се струва, че това е много голямо увеличение. От друга страна, това е една новосъздадена институция, която има нужда от нужното финансиране, за да се развие и приемам това предложение. На второ място, сметната палата е изправена пред много сериозно натоварване, затова сметнах и тяхното искане за напълно разумно. И накрая съда на Европейския съюз в Люксембург също поисках увеличаване на бюджета заради засилената си дейност стойност, но и защото съдът е изправен пред много сериозни а, разходи, свързани с. А, с подобряване на сигурността на сградите и те по увеличаване в размер на 29,6%. Изправени пред тези искания, взех, стигна до извода, че съвета предлага прекалено големи съкръщения в някои отношения и затова предлагам да се възстановят някои от предвидените суми, които са били съкратени. Но, при след това, ако искаме да запазим бюджета като цяло под контрол и в рамките на референтната стоеност от 2,3%, трябва да намерим възможности да осъществим други спестявания. Предлагам да го направим на първо място чрез подобряване на ефикасността. С удоволствие мога да заявя, че влязохме в кореспонденция с Сметната палата. Те ни предоставиха писмо, в което предлагат да спестят допълнително 750 000 евро и, и изрично заявяват, че са удовлетворени и могат да работят с съкръщение в предвидени, предвидени бюджет от 750 000 евро. Друга част от спесяванията би следвало да се осъществи чрез преразпределяне на средства и за целта много внимателно разгледах всички функции, но в частност обърнах внимание на, Европейс... на ЕКОСОК, Европейския социален и економически комитет, с бюджет от 230 33 милиона евро и Комитет на регионите, който има бюджет от 93 милиона евро. За тези две организации за 2018 година предлагам замразяване на бюджета. Давам си сметка също така, че Европейската служба за външна дейност е изправена пред значително увеличаване на разходите си, отчасти поради увеличаване на броя на служителите, друга част поради разходите свързани с тяхната програма за стратегическа комуникация, програма, която е била одобрена от парламентарните комисии на нашия парламент. По-голямата част от тези допълнителни разходи могат да бъдат покрити от настоящият бюджет на Европейската служба за външна дейност, но съм съгласна с тяхната идея за увеличаване на бюджета с около 9 милиона евро, в частност за програма за стратегическа комуникация и приемам техните доводи разумни. Освен това, след създанието на съдокостите в Сянка по-рано тази седмица, взех предвид и техните коментари, взех предвид забележките им относно Европейската сметна палата. Приемам, че има нужда от допълнително финансиране с цел писмени устен превод. И за това се съгласих с докладчите в сянка да добавим 1,9 милиона евро в бюджета за сметната палата. Освен това, изслушах с голяма симпатия Европейска служба за външна дейност, тъй като Европейският омбудсман ясно показа, че има нужда от допълнителни средства за обучение на служителите, затова отпуснахме допълнителни 100 000 евро. Но след като направих тези отстъпки пред докладчите в сянка, трябва да призная, че бях разочарована от факта, че не се умяхме да намерим обща позиция по два въпроса. Първо, както вече заявих, Европейската сметна палата ни но изпрати писмо, в което предлага съкръщение в размер на 750 хиляди евро казаха, че могат да съкратят с тази сума и за това са много изненадани. Не могат да разберат защото двете големи, най-големи парламентарни групи настояват да се, завърн, да се върнем към първоначалното предвидно финансиране за сметна да плата, при положение, че те самите са готови да работят с, с такова съкръщение 150 хиляди евро. А, същото въжи и за ЕКОСОК и Комитета на регионите. Не съм убеден с това, че има основания за увеличаване на тяхното тяхното финансиране. И накрая, колеги, бих искал само да ви припомня, че ако искаме да, се, да остане в рамките на а, тази референта на таван от 9,3%, което като цяло е повсеместен консенсус, ще трябва да вземем и някои доста трудни решения и моля дори призовавам колегите да намерим компромис по тези функции, които споменах. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ашворът, за направеното изложение. Той ясно показва усилията, които полагаме за спазване на към определените ни цели за бюджетна строгост. Сега ще дам думата на докладчите в сянка. Господин Виот, имате думата. Грация, президенте. Е, Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искала да поздравя общият докладчик за общия бюджет на Съюза за всички положени от него усилия до момента. И в някаква степен бих искал вече да отговоря на призвия, който ни отправи накрая, а именно, че трябва да проявим единност на равнището на парламента и да излезем с единна позиция по отношение на бюджета. И след това, както знае и докладчикът, тъй е, като винаги е бил готов да ни изслуша. Като цяло имаме възможност и за неформални срещи и диалог с него. И то е наясно, че трябва да намерим решение на още няколко въпроса преди заседанието по на комисия, на което ще може да приемем общата си позиция. Разликите от гледна точка на конкретните суми не са толкова големи, но това са разногласия, които имат политическо измерение и смятам, че всички бихме могли да намерим някаква обща позиция, т.е. всички политически предложения всички политически групи би трябвало да се придържат към една визия за Европа, е, такава каквато иска Европейския парламент, а не визията на Европа на съвета. Наясно сме с е, всички усилия положени по е, функции 1А и 1Б. отново възстановихме първоначално предвидените средства след предложените съкръщения. Така че с ваше позволение мисля, че се доближаваме до единна позиция на Европейския парламент. При все това има обаче и съществени разлики в подхода, който предпочитаме по отношение на инициативата за младежка заетост. Смятам, че по този въпрос би трябвало да сме много по-амбициозни. На едно от предишните ни заседания господин Фернандеш заяви, че е важно да сме в състояние да отговорим на очакванията на младите хора, но ако се стигна до една система, която да позволява инвестиции в размер на милиарди евро в мобилността като цяло и в мобилността на младите хора в частност, трябва да положим и последните усилия в тази област, т.е. да се съсредоточим върху инициативата за младежка заетост. И ми се струва, че е, тук можем да имаме по-високи амбиции. Младежката безработица е много сериозен проблем. Проблем, който засяга не само няколко отделни държави членки, а проблем, който засяга цяла Европа. По останалите бюджетни редове съвсем набързо смятам, че би трябвало да обърне повече внимание на културата. Смятам, че разполагаме с достатъчно марш, поне за до година. Като знаете, 2018 година ще бъде доста специфична и трябва да положим доста големи усилия в областта на културата. И както сме казвали нееднократно, по функция четвърта все още имаме някои проблеми. Много сме далеч от а, постигането на обща позиция. Не сме много далече, но все пак е добре да имаме някаква обща позиция. И нека по отношение на пилотните проекти, както знаете, нееднократно при следните, които сме обсъждали, пилотните проекти и подвителните дейности, съм предлагал да предпочитем метод, който да не се съсредоточава само върху гласовете, които е получи от даден пилотен проект в отделните парламентарни комисии, по-скоро да се придържаме към водещият критерий, а именно политическите приоритети на парламента. При определянето на пакетите за пилотните проекти и благовителните дейности, когато става просто за скромни суми, смятам, че трябва да се има в не само получените гласове, но да се придържаме към основните политически приоритети на парламента, пак казвам. Смятам, че ние самите трябва да го сторим, за да гарантираме независимостта на парламента и за да може да отговорим на потребностите на гражданите ни, които очакват от нас важни отговори на проблемите, които ги вълнуват в рамките на този нов, на, новият ни бюджет. Още от сега благодаря на общият ни докладчик. Той каза, че вратата му винаги е отвора, за да ни слуша и мога да го уверя, ще се възползвам от тази възможност още едната седмица. Извинявам се, господин председател, но няма да мога да остана до края на дебата. За съжаление, гласуването, което трябва да взема участие, беше изместен по... беше изместен по-рано. Благодаря ви, господин Виотин, тъй като все още сте тук. Благодаря ви за това, което казахте. Действително, младежката безработица в Европа е на скандални равнища в някои държави, всеки на Европейския съюз, всеки втори млад човек е безработен. Така че имаме нужда от ам, работни места, но имаме нужда и от добро професионално обучение, което позволи на моите хора да вземат да си работни места. Господин Колмел. Yeah, Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Тъй като не разполагаме с много време, искам да благодаря на нашият докладчик Ришард Ашвард за отхвърленото огромно количество работа. Аз подкрепям неговата позиция. Прекрасно. Поне сте ясен и кратък. Господи Тарнт. Uh, thank you. Благодаря ви. По доклада на господин Морешан ще повторя казаното на за заседанието на координаторите. А, нашите изменения на зелените бяха взети предвид, така че благодаря ви и на добър път за помирителната процедура. А по другото ще повторя казаното от господин Колмел. Браво, господин Ашош. Мерси. Мерси. Благодаря. Господин Фернандес от името на НП. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. Бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената работа, за амбициозните предложения, както и за чувството му за реализъм. Благодаря и на политическите групи и парламента се обединява около даден бюджет макар и да имаме различни виждания и подходи, нашите цели са едни и същи, развитие, заетост и по-специално работни места за младите. Считаме, че малките и средни предприятия са от огромно значение, също както и научната и развойна дейност. И за това е недопустимо предложението на съвета за съкръщение на бюджета с 290 милиона. Това е абсолютно в противоречие с тяхната позиция поначало. Политиката за сближаване, която е от огромно значение за намаляване разликите между регионите е съкратена с 240 милиона, като че ли съвета сам подрезва своите крила и не може да върви напред. Колкото до заетостта, разбира се, много зависи от държавите членки, но ние трябва да допринесем за организиране на обучението образованието и да насърчем мобилността и да създадем чувство на принадлежност към Европейския съюз. Обеден съм, че политическите групи ще подкрепят евро, европейският бюджет, в който са заложени мир, стабилност, ново качество на живот за европейските граждани. Нека не забравяме, че бюджета на Европейския съюз представлява около 1% от БВП. А също времено е от, огром, от огромно значение за развитието на Европейския съюз и ни позволи да се справиме с поредните кризи а, и подпомогна страни, като моята страна Португалия, където 70% от инвестициите са от европейският бюджет. Да не забравяме, че една че само 6% от Европейският бюджет е насочен към административни разходи, а останалите средства се са инвестиции. Разбира се, трябва да гарантираме и необходимите средства за, админи... за функциониране на администрацията. И тези средства са необходими, защото а, по този начин имаме възможност да управляваме останалите 94%. Така че господин Ашвард е абсолютно прав, че 6% трябва да бъдат управлявани ефективно, ефикасно, но те са необходими, за да можем да изпълниме нашите приоритети, да бъдем на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени а съвета извършва съкръщения, а след... но не обяснява същността на съкръщенията и причините, не дава обосновка. Така че съм абсолютно убеден в това, че ще бъдем единни в защитата на бюджета. И благодаря на всички. Благодаря, господин Фернандес, за вашето изказване от имете на НП, господин Дос По другите раздели. Sim, президент, Presidente, não tenho muito a acrescentar. Господин председател, нямам какво да добавя. Първо бих искал да благодаря на нашия докладчик за отлично свършената работа и за задълбочения диалог, който проведахме. Важно е, че верно е, че има известни противоречиви мнения особено относно сметната палата, но ще уточним тези проблеми по-нататък в а, дискусия с сметната палата. Също така нямаме единодуши относно комитета на регионите. Моята политическа група изложи ясна позиция по въпроса. Както господин Фернандес е, посочи е, съвсем е, уместно, става дума за политически проблем, за политически аспект. Същото бе казано и от председателя Таяни неодавна. Средствата трябва да бъдат разходвани по рационален начин, но това не означава, че това ще стане за сметка на прозрачността. Без поменато, че бюджета на различните институции е много ограничен, но всяка институция има право на бюджет. Този бюджет е от е, значение за нея. Така че смятам, че сме на прав път. Ще продължиме преговорите и дискусиите и смятам, че няма да се сблъскваме с големи проблеми. Проблеми от групата на социалистите няма да бъдат създадени. Като цяло докладчикът е проявя дух на сътрудничество, на разбирателство, и а, неговия подход е позитивен. Благодаря господин Дош Шантуш. слушахме мненията и позициите на а, всички докладчици в сянка. Сега с няколко давам думата на господин Морешан. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за коментарите, които са много полезни. Ще продължим да работим в, през следващите седмици и с докладчиците в сянка, за да постигнем компромиси, които да бъдат подкрепени от всички колеги и компромиси, които да представляват нашата ясна позиция в помирителния процес. Благодаря ви за решенията, които взехме още в началото на годината и които отстояваме. Господин Ашвард, имате думата и аз ще бъда кратък, господин председател. Благодаря на колегите за милите думи. Благодаря им за съвместната работа. Отбелязахме голям напредък. Разбира се, още работа предстои и ще продължиме да работим за да можем да отстояваме нашите позиции в помирителната процедура с съвет. Благодаря на колегите Морешан и Ашфорд. Ние ги подкрепяме, насърчаваме и през следващата седмица те ще имат много работа на добър път в тази зелена седмица. А сега структурата на МФР от 2020 година нататъка. Необходими са ни поясненията на нашите докладчици Ян Олбрихт и Изабел Тома. Госпожа Тома. Ще, ще закрия заседанието на, в 11.20 за да имате време да стигнете до пленарна зала без да бързате. Благодаря, господин председател. Значи трябва да бъда по-бърза. Както знаете, след документа, публикуван от комисаря Оттингер и комисар Крето, през май ние предлож, предлагаме проекто резолюция, която да откликва на документа. За съжаление обаче е, резолюцията, която ще гласуваме през октомври, няма да бъде много подробна тъй като разполагаме с доклад, който ще се гласува през марта до година и поискахме от всички комисии становища по различните политики на Европейския съюз. Тоест резолюцията ще е кратка и ще бъде отправна точка за по-нататъчните насоки, определящи следващата МФР. По съдържанието ще го изброя първо. Установяваме ограниченията и пропуските на МФР, включително и в финансиране. Приветстваме документа, публикуван от комисията, от методологична гледна точка но това стана преди казването на е, Жан-Клод Юнкър, който е, представи шести вариант или шеста възможност, т.е. нещата трябва да се проформулират, макар и да не са в противоречие с написаното от нас анализа на МФР, на предишната МФР анализ, който извършихме съвместно по време на преразглеждането, включващо и последиците от Брексита и промяната в цифрата 1% от БВП, системата от, за собствени ресурси е от огромно значение, абсолютно необходима и намиране на допълнителни собствени ресурси, защото в противен случай държавите членки ще трябва да увеличат вноските си, а това едва ли ще стане. И добавената стоеност тук има различни и разнопосочни тълкувания. Следващото. Бюджета на Европейския съюз трябва да бъде разбираем от, а, за гражданите. А, Постойчивостта и е, сигурността трябва да бъдат в основата и тези приоритети трябва да бъдат ясно изразени в е, бюджета. Бюджета трябва да бъде последователен и за това трябва да се включат отново инструментите, които в момента не са част от бюджета. МФР е, трябва да бъде гъвкава, за да реагира на а, развитието на нещата и да разполагаме с резерв за криза, възможност за а, трансфери и, и а, специалните инструменти, които да не бъдат включени в рамките на таваните. И в документа на комисарите се разглеждат допълнителните инструменти. Според нас те не трябва да заместват субсидиите, а да бъдат допълнителни инструменти, които да дават известна гъвкавост. Ние не смятаме, че трябва да, би, да има един единен фонд смятаме, че МФР трябва а, да покрива периода между два, две, два избора на парламента и същевременно документите да бъдат внесени през май, за да може парламента да разполага с достатъчно време за да разглежда документите и парламента трябва да участва във всички етапи на преговори с съвета. Благодаря, госпожа Томан, господин Обри. Е, е, Благодаря, господин председател. Бих искал да добавя към казаното от Изабел Тома, че намерението на тази резолюция не е да очертае обхвата на интересите на парламента, а по-скоро да очертае политическата позиция на парламента, да има ясни заявления това да, това не. Това е целта. Така че имайте предвид, че а, незабавно заявихме, че средствата не са достатъчни. И за това казваме не за сценарите, не за тавана от по-малко от 1%. И затова използваме и израза надвишете тавана. И, или се създава нова система за собствени приходоисточници, или държавите членки просто ще трябва да предоставят средства. Така че няма друго решение. Трябва да се промени структурата на бюджета. Нещата са съвсем конкретни. Има и определени дипломатически съмнения за предложението всички инструменти, които са в документа, да се съберат заедно – ще реагираме недипломатически. Едно от нещата, които заявяваме ясно, <clears throat> които не очертаваме ясно, са продължителността. Сега казваме да, 5 или 5 плюс 5 или 7. И целта не е да се представи това, защото все още има дебати, които продължават. Моите лични коментари тук са следните. Трябва да знаем още преди да се финализира това какво значи новата бюджетна линия за еврозоната. Финализирано беше вчера това. Предложението а, казва, че, предлож... а, че предложението за нова бюджетна, нов бюджетен ред по темата ще е готово едва през декември тази година. Ама какво означава това за многогодишната финансова рамка? И така в обобщение. Искахме да представим резолюция, която да не е поредния а, общ а, и общо формулиран документ, а, която да е документ, очертаващ какво приемаме и какво не. Благодаря на господин Обрихт, благодаря на докладчиците, които се опитват да анализират структурата на бюджета в ситуация, в която той е доста неясен и несигурен. И знаете какво беше положението. И по-рано, ако имаме е, криза като предходната, няма да знаем откъде да намерим средства. И въобще трябва да си задаваме въпроси от сорта на какво ще представлява Европа след няколко години, какви ще са компетенциите, как ще се осъществяват е, задачите. И за това задачата на Йенс и Изабел – е особено сложна. Но имаме доверие в тях. Господин Комер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря и на двамата докладчици в Сянка за отличната подготвителна работа. Благодаря ви много. Данните показват, че има вътрешни противоречия. От една страна трябва да вземем решение сега каква, какъв да е Европейския съюз за бъдещето. Жан-Клод Юнкер изрази своята позиция много ясно вчера. Също времено трябва да се борим за Европа за гражданите, пък в този доклад се казва много неща не трябва да се поставят под въпроси изобщо. И сякаш правим заявления, които не е наша работа да правим на този етап. Много от нас казват, трябва да продължим да действаме, трябват ни повече средства. Също но знаем, че някои граждани не искат това. И не е достатъчно се да говорим за това, какви са компетенциите ни и какви средства имаме, за да осъществяваме дейността в тези области. Не, въпросът а, трябва да е съвсем друг. А, на какви са средствата, които са на разположение и кой ще ги плати. Трябва да сме готови. Държавите членки поне много от тях, нямат желание да внасят по-големи вноски в бюджета. И преди да кажем искаме повече средства, трябва да решим какво искат гражданите да се прави на европейско равнище изобщо. Тоест трябва да обсъдим темата с всички граждани в целия Европейски съюз да видим какви са различните възможности, различните инициативи, да видим колко ще струвате. И също не е добре да се разсъждава а, така сякаш едни са приятели на Европейския съюз, други са негови врагове, само защото предлагат различно решение. Аз не съм враг на Европейския съюз, аз съм враг на, не, на неефективността в Европейския съюз. И съм враг на решенията, които намирам за неразумни. И смятам, че това е важно за гражданите. Не, не, господин Комел, не ви подозираме. В нищо не ви подозираме. Господин Сали, благодаря, господин председател. Дебатът за предстоящата финансова рамка е един от най-важните дебати, които ще проведем през следващите седмици и месеци, тъй като за да се прилагат политиките са необходими средства. И именно бюджетът ще покаже дали е поет сериозен ангажимент за изпълнението на определени политически цели или не. Да не говорим, че бюджета за многогодишната финансова рамка е тясно свързан с бюджета за това каква Европа искаме за в бъдеще. И бюджета трябва да отразява нашата идея за Европа. И това е мой личен коментар тук. Аз бих искал да видя един Европейски съюз, който е по-силен, който има повече правомощи и който има повече способности да посреща ежедневните потребности и надежди на гражданите. Предложението на комисията е, е добър основен документ, на който можем да базираме дебата си. В него има някои добри идеи и искам да благодаря на съдокладчиците за положения труд и за изготвеното предложение за резолюция. Трябва да обърнем внимание на, на две групи въпроси, свързани с следващата многогодишна финансова рамка. Качествените и количествените. От количествена гледна точка трябва да постигнем споразумение за общата сума, общата стойност на рамката и според мен тя не трябва да се намалява под нивото на ресурсите за 2020 година. Трябва да говорим и за структурната на бюджета, за е, пълното реформиране на приходната страна на бюджета, трябва да има бюджет, от който не се предвиждат връщания и бюджет, който да е финансиран основно от собствени приходоисточници. А сега, от качествена гледна точка трябва да видим кои приоритети искаме да заложим в бюджета. Им трябва да включим социалните потребности на най-уязвимите хора, териториалните неравенства – Имаме нужда от бюджет, който да насърчи една устойчива економика, ориентирана към бъдещето и бъдеща финансова рамка, която да ни помогне да се борим срещу промените в климата. И също така бихме искали да видим един бюджет, който е по-зелено ориентиран и който включва добри политики за борба срещу промените в климата. Също така е, трябва бюджетът да бъде по-прозрачен и да има по-добри възможности за контрол от страна на гражданите. Това е, са за мен някои от най-важните въпроси, които трябва да включим в този дебат. Благодаря. Има ли някой друг, който желая да се изкаже? Не. Тогава нека да кажа на нас няколко думи. Мисля, че най-важното е да говорим за това как виждаме Европа от тук нататък. Някои елементи, които по-настоящем са суверенни правомощни държавите членки, са такива, че е, те не могат сами да изпълнят задачите в тези области, да кажем, в цифровата област, при положение, че има такива огромни, мощни многонационални фирми като Google, Apple и прочи, трябва да действаме заедно. Други такива проблеми са борбата срещу тероризма, а, а, миграцията. В а, Африка през следващите няколко години населението ще се увеличи с 800 милиона души. Къде ще живеят всички тези хора? А, гражданите искат Европа, която да може да ги защити и също времено Европа, която да продолее демократичния дефицит. Защото по-настоящен диалога между институциите и гражданите не е достатъчно добре е, развит. Е, ако говорим за собствени приходоизточници, държавите членки няма непрекъснато да броят какво са внесли и какво са получили. Ако има собствени приходоисточници от фискален происход, какво означава това, че се намаляват по съответен начин местните и национални данъци и защото в крайна сметка не трябва пък да се е, смазват данъкоплаците с нови данъци. 11 и 20 е, говорих вече не малко. Има обаче още важен, важни въпроси. Ако слушаме комисарите, е, как ще действаме преди или след изборите? последващите бюджети. Господин Обрихт. Само един бърз коментар. Напълно съм съгласен с господин Корнел и методологът, който он ни предлага. Първо трябва да проведем дебатът за Европейския съюз, след това за правомощията на съюзи. Тук мисля, че ще има големи разлики в рамките на Европейския парламент. Ние ще искаме повече правомощи, вие най-вероятно ще искате по-малко. Това е втората стъпка. Според мен третата стъпка е да изчислим цената за тази нова наша визия. Но проблемът е, че не така тече процеса. Това би се случило в един идеален свят. Проблемът е, че ние като комисия по бюджет трябва да отговорим на въпросите, които другите, на които другите не са отговорили. Така че първо трябва да имаме визия как ще изглежда Европейския съюз и после да направим бюджета. Но изглежда, че ще направим първо бюджет и после ще моделираме Европейския съюз възоснова на този бюджет. Пак казвам, не живеем в а, съвършен свят. Съгласни сме по същество, но за съжаление нещата изглеждат по-различно. Госпожа Тома, в отговор на зададените въпроси, първо съвета излезе със своята представа за бъдещето на Европа, но парламента също. Ние също имаме право да се изкажем по правомощите, които според нас трябва да има Европейския съюз. А относно структурата на бюджета и приходите на част, припомняме, че паралелно с доклад по на инициатива, свързан с научната финансова рамка. Има и друг доклад, който ще бъде гласуван в същия момент и той е свързан с собствените природоисточници. Така че, мисля, че би трябвало да, се да работим паралелно с, с докладчиците по този доклад, господин Дюпре и господин Левандовски. Второ място в отговор на господин Соле. На този етап не сме обсъждали съдържанието, казвам го господин Калмел, все още чакаме становищата на отрасловите парламентарни комисии ние като комисия по бюджет не може да имаме думата по съдържанието. Всяка комисия трябва да излезе със, със своята позиция. На трето място има развитие от вчера сам свързано с речта на Жан-Клод Юнкер. Не взехме предвид неговата реч, защото проекто докладът ни беше вече готов, но разбира се, би трябва да отразим някои аспекти от, тази, от тази негова реч, ако не е в резолюцията, то поне в а, становище, което към момента сме оставили малко на страна. Поставя се въпроса за продължителността, но се поставя въпроса за условията, които спомена и Жан-Клод Юнкер вчера. Ще имаме много сериозен дебат, независимо дали говорим за обществената, за, за, за свободи, за мигрантите и т.н. Макро условията, които ще се прилагат, са много важни, както каза и господин Юнкер вчера. И както каза и Ян Олбрихт, все още има много въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Може да да изключим тези въпроси от резолюцията, но не и от доклад на инициатива. Благодаря ви. почита трябва да е и олицетворение на политическа воля, така че чакаме да се появи тази политическа воля и за да може бюджетът да отговаря на политическите ни амбиции и също така да се сложи край на пропуските в демократичния процес. Защо трябва да има и някаква форма на конвент, който да обхване всички граждани в Европейския съюз. Не беше известен ми септември ще има много важно седание на нашата комисия. Ще обсъдим и гласуваме компромисните изменения на бюджета за 2018 година. Също така ще се възползваме тази възможност да обсъдим и останалите точки от дневния ред за днес, които не можахме да разгледаме поради липса на време. Закривам заседанието.